Колеги, наясно сме с това, че много сме изостанали от програмата. Заседанието на координаторите беше много натоварено. Сега преминаваме веднага към точка номер 20 отчет на делегацията в Кипър. Докладът е, е мой, тъй като аз бях председател на делегацията. И за това аз ще направя кратко изложение. Въпросът за изчезналите лица е сериозен проблем за всички нас в Кипър през 63 и 64 година имаше конфликти, след това през 70-те години, след нападението на Турция, изчезнали са над 2000 лица. Голяма част от тях все още са в неизвестност. Това означава е, страдание за лицата. За да се премине към ексхумация е, на загиналите, комисията за, липс, за, за изчезналите лица в Кипър беше създадена под егидата на ОНЕ. През декември миналата година делегация на Либе посети Никозия, за да събере информация по последните дейности на Комисията за изчезналите деца в Кипър и за да направи оценка на напредък при идентификацията и анализ на, бъдеще, на бъдещите дейности. Имахме възможността да се среснем с господин Влодлек Сибор, съветник към миропазващите сили в Кипър. Членовете на комисията на изчезналите лица бяха запознати с трудностите в дейността на тази комисия. Беше посетена антропологичната лаборатория, където ексхумираните останки се анализират и костни проби се изпращат в генетичната лаборатория за ДНК идентификация. На институционално ниво ние се срещнахме с роднини на изчезналите лица, както от кипърската, така и от турската общност. Ако някой от членовете на делегацията има желание да добави нещо, ще ви помоля да бъдете кратки, тъй като имаме натрупано закъснение. Заповядайте. Благодаря за този доклад. Той е много обективен особено последната страница, където са записани заключенията. Беше напомнено, че Комисията за изчезналите лица осъществява анкети в цялата територия, окупирана от Турция роднините на изчезналите лица имат право да знаят какво е станало с тях. Е, мисля, че делегацията свърши чудесна работа. Тези, тази дейност трябва да продължи. Аз се питам дали документът е бил раздаден официално, тъй като не сме видели окончателния документ. Е, аз бях направила някои наблюдения, радвам се, че бяха отчетени. И мисля, че това е един от най-обективните текстове, създадени, разработени по тази тема. Други коментари има ли? Ако няма, да, разбира се, докладът ще бъде раздаден. Освен това, има една информация за поканата, която изпратихме към комисията за изчезналите лица да дойдат в Брюксел и да се срещнат с нашата комисия. Доколкото разбрах, те са потвърдили, че ще присъстват на нашето заседание на 19 юни. Сега преминаваме към следващата точка. Съобщение от съобщение от комисията към Европейския парламент, съвета, Европейската централна банка. Сега, за тази точка трябва да дойде госпожа Любай в 4 и 45 тя е на път, доколкото разбирам. А, тя вече е тук. Точно на време. Добре дошла. Благодаря ви, че дойдохте, госпожо Любай. Нашата цел е да помогнем на държавите членки да постигнат по-ефикасно правосъдие. Целта ни е да обсъдим информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието. Ще се представят методи за альтернативно решаване на споровете, ресурси. Нека да чуем какво ще каже госпожа Франсуас Любай и след това ще дадем думата на колегите. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да ви представя информационното табло. Всички знаем за какво става въпрос. Това информационно табло е измежду инициативите, които можем да представим с удовлетворение и гордост. Мисля, че всички вече имате въпросния документ пред вас. Това е нов инструмент, който а, представяме и е там целта му е да насърчи една ефективна система на правосъдие. Нека да кажа защо тази ефективна правосъдна система е важна, според нас. Първо, защото в една такава система правото на справедлива присъда е а, нещо съществено. Това е залегнало във всички конституции на Европейския съюз. То е част от нашата демокрация и, и е вписано в нашите ценности. Второ, когато говорим за национални системи на правосъдието, националните съдии са всъщност и европейски съдии. Това са национални е, съдии, които ще вземат решение в тази широка област на европейското право и те действат като един европейски съд. Тук не говорим за правосъдие, което да бъде, така да се каже, централизирано и концентрирано на европейско ниво. Ние вярваме, и такъв е и случаят, че националните съдии са и европейски такива. Третият елемент, защо е толкова важно да имаме такъв инструмент, е знаем, че се опитваме в областта на, на съдебната система да изградим взаимно доверие. И ако искаме да намерим начин за такова взаимно доверие, трябва да имаме тази ефективна съдебна система. Ако има недостатъци в дадена съдебна система на национално ниво, това означава, че функционирането на цялата съдебна система на Европейския съюз ще бъде засегнато заради тази неефективност на дадена съдебна система. Така че това е причината, поради която ние се вгледахме в нашите системи. Вторият брой елементи, които ни послужиха като мотиви за разглеждането на националните съдебни системи, са в това, че една добра система – е фактор за растеж и за инвестиции. Учим от опита. Бяхме поискани, беше поискано от нас да дадем съвети на държави членки, където ефективността на системите им в рамките на специфични програми, например Португалия, Гърция, Ирландия, имаха проблеми. И съответно беше поискано от нас да дадем а, препоръки за подобряване на ефективността на системата. Това е тясно свързано с решенията, свързани с инвестициите. Инвеститорите много често питат колко, пъти, колко време трябва за да се вземе едно съдебно решение, когато се стигне до съдебен спор. И другият въпрос е независима ли е съдебната система. Така че гледаме ефектив, за ефективност, но гледаме също и за независимост на съдебната система. Но отново казвам, това е важен елемент в решението. Това, което ние направихме в тези държави, беше да дадем препоръки, които бяха превърнати в конкретни действия по време на европейският семестър. И миналата година вече имаше 6 държави членки, които в рамките на европейският семестър а, участваха в годишната, на годишното наблюдение за растежа. И съответно, ние а, ясно виждаме по този начин връзката между подобряването на, еф... на ефективността на съдебната система и растежа. Сега ние работим с всичките 27 държави членки и това, което правим, не е един вид класация. Тоест, като погледнете, няма да видите класация на държавите членки. Ние поставяме съответните цифри, факти, черно на бяло, за да помогнем на държавите да подобрят системите. И още нещо, нека да спомена някой от нещата, които намерихме, базирайки се на съответните критерии и базирайки се на данните, които ни бяха дадени, когато имаме такива данни, нека да погледнем какво открихме. Първо, относно натрупаната работа. Чуваме истории за това колко дълго отнема даден процес, в, в това отношение може да видите, че в една трета от държавите членки дължината на процеса е поне два пъти по-дълга, отколкото в повечето държави членки. Два пъти по-дълго, повтарям. Това означава, че определено там процесът е много, много бавен. Друго, което открихме относно а, посредничеството или омбудсмана. Ако искате да имате бързо съдебно, бързо съдебно решение, много често а, трябва да прибегнете до този външен механизъм, който е альтернатив на а, извънсъдебното а, решаване на съдебни конфликти. Нека да напомня, че повечето от държавите членки вече имат такъв механизъм. Но, за съжаление, тези механизми като че ли не са използвани толкова много от повечето държави членки. И е, съответно се надявам, че за в бъдеще тази статистика, тази констатация ще се промени. Трябва да видим и какви са причините за това, че не се използват външното решаване на проблемите. Нещо друго относно информационното табло, а именно независимостта на съдебните системи. В това отношение ще видите, че данните, които ни се дават, са по-различни спрямо останалите. Тук говорим за относително понятие – усещането за независимост е а, субективна преценка и ние питахме компаниите, примерно, доколко те вярват на стойностите на а, тази система, съдебна система. Така че именно за това имаме усещане за независимост. А този елемент също играе голяма роля при решението дали да се инвестира в дадена държава или не. Ще видите, има много държави, които са лидери в това усещане за съдебна независимост. Ще видите също, че има и държави, които са много долу в класацията – относно този критерий. Така че много елементи, вече ви споменах за тях, има и други, които ще намерите в информационното табло, но тук това, което ви представям е просто резюме, за да ви представя една обща картина на анализа, който направихме. Нека да кажа също, че информационното табло, което представяме тази година е първото. И това е един еволюиращ инструмент. Ще продължим да работим по различните области, които са засегнати, а също и по отделните критерии, както и по методологията за това как да направим това информационно табло по-солидно, по-детайлно и да сме сигурни, че имаме по-силни, по-ясни критерии, както относно ефективната система, така и за усещането, примерно, за независимост. И в тези области усещането за независимост, както вече казах, е усещане, поне така е характеризирано то в доклада, ще намерите в този доклад плановете ни по тази тема, а именно да си сътрудничим повече в съдебните мрежи с различните магистратни власти и да имаме съпоставими данни на национално ниво, и също да можем да представим тези данни за бъдеще, да имаме по- повече данни в повече категории, а не само тези, които имаме сега, които идват основно от базата данни. Това, което имаме сега е информационно табло което може да служи за база за бъдещи препоръки, които ние ще направим, ако е необходимо, на държа... към държавите членки. Разбира се, това са специфични препоръки към отделните държави. И аз определено искам този, това информационно табло да има практическа насоченост. Не просто да се изреждат цифри, а да ни се дават някакви ориентировачни а, факти и препоръки, които да казват какво може да бъде подобрено във всяко, всяка една от правните системи на държавите членки. Трябва да се дискутират политиките, особено те свързани с правосъдието и също да се а, утвърдят базите, основите на правосъдието. Не знам дали това може да си намери съответния превод на английски. Но а, това е френска терминология. Надяваме се, че а, може да бъде приложена практика навсякъде и а, разбира се, аз оставам отворена за дискутиране на евентуални подобрения и евентуално обсъждане на критериите. Ние считаме, че това информационно табло е база за бъдещето размишление по темата и че в областта на правосъдието всички имаме нужда от подобно размишление. Така че таблото е първо постижение, добро начало, но има още работа по него за бъдещите години, за да може да стане още по-глобално, всеобхватно и да ни позволи да вземем правилните решения в това поле. Благодаря. No. Благодаря, госпожо Бал. Кой иска думата сега? Първо, госпожа Бауер за коментар. Благодаря много за тази информация. Много е интересна. И съм сигурна, че не е, всяко правителство, не всеки министър на правосъдието е останал доволен от резултатите. Имам въпрос в, за заключенията. Какво ще направим с този голям интересен доклад? Да, Важно е да има форум, да има обсъждане, отворено, отворена дискусия по тези въпроси, но ми се струва, че това не е достатъчно. Хубаво е, че ще, ориенти... ще организирате конференция но не знам дали това ще бъде достатъчно ефикасно. И въпросът ми е, какво можем ние да направим, какво вие можете да направите с тези резултати? Може би би било полезно да се обърнем към Фран за достъпа до правосъдие като основно човешко право на гражданите на Европейския съюз. Но все пак оставам с усещането, че би следвало да помислим какво ще направим с тези данни, с тези изводи и какво се очаква да се развие. Защото идвайки от една нова държава членка. Понякога независимостта на съдилищата, на съдиите някак рано дойде за нас. Свидетелствайки на тази ужасяваща корупция в съдебната система, мога да кажа, че това е нещо ужасно, Наистина. Ужасно, но няма как да се върнем назад. Нещо трябва да бъде направено, но наистина ми се иска да чуя и вас. Какви са вашите идеи? Какво друго можем да направим? Благодаря. Следващия госпожа Матио. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne... Мисля, че Европейската комисия излезе с много добра инициатива с това информационно табло. Вярно е също така, че вие поставихте акцента върху представите усещанията на гражданите често се говори за бавно и, и скъпоструващо правосъдие. И може би е време да се да обърнем внимание на проблемите, ко, така както ги усещат гражданите. Освен това, може би е необходимо да имаме европейска рамка. Европей... Националните магистрати са европейски магистрати и може би трябва да имаме едни европейски насоки, и което ще доведе до хармонизация и може би някои от основните права ще се зачитат в по-голяма степен. Европейската комисия излезе с много добра инициатива. Нашите поздравления! Госпожа Зипел. Благодаря. На първо място, благодарности за това кратко представяне на доклада. Много добра инициатива. Благодарна съм, че именно този въпрос за доверието се повдига. Доверието на гражданите в правосъдната система, но също така и в обратната посока. правителствата и властите в държавите членки и това е важно за успешното сътрудничество. Рано обаче да се говори за основни теми в цялата тази информация. Не можем да критикуваме само за това, че не се провеждат както трябва нещата. Разбира се, че има области, в които можем да се получим един от друг и да въведем изменения в системата, така че тя да стане по-ефикасна. Може би наистина е добра идеята да има такова информационно табло, за да се разгледат възможностите за подобрение и да се осъществи такова сътрудничество. И така, на базата на този нов инструмент, можем в средносрочен план, може би и да го разширим, да разширим информационното табло, така че то да покрива и основните права, основните човешки права и върховенството на закона. И тогава можем да направим и обсъждане за дългосрочен план. Не знам какви биха били критериите. Благодаря. Госпожа Кинги Коркс. Благодаря много. Наистина се е, надявам всички министри на правосъдието да са доволни от този нов инструмент, тъй като той ще допринесе за економически успех на държавите им и за мен това е първото ясно признаване, че независимостта и ефикасността на правосъдната система е много важен елемент и в успешността на економиката. И в единия пазар е още по-голяма важността, защото той се базира на доверието. Или поне би следвало да бъде основан на доверието. И така, това информационно табло показва разликите, но дава и възможности за държавите членки да подобрят своята ситуация по отношение на ефективността и независимостта на съдебната система. И така за нас е много важно да видим как се използват альтернативните методи за решаване на спорове, като медиацията в различните държави членки. Но това е, което искаме да видим в единния пазар, все по-често като решение. Това допринася за удовлетвореността, защото така економическите оператори допринасят за повече заетост и за подобряване на ситуацията във всички държави. Радвам се на това предложение, но също така бих се радвала да чуя малко повече за следващите стъпки, които планирате. Казахте, че това е развиващ се инструмент, еволюиращо средство. Говорихте за ефективността и усещането за независимост на правосъдната система. Но мисля, че е много важен и аспектът е свързан с върховенството на закона всяка държава. това е нещо определящо за страната както по отношение на инвеститорите, а, така и по друг начин може да се отрази на економиката. Ето защо ми се иска да чуя малко повече по този въпрос и съм а, сигурен, сигурна, че ще продължим това обсъждане с комисията и по-нататък. Благодаря. Господин Латфорд. Госпожа Латфорд, извинявайте. А, благодаря много. Не знам дали пропуснах а, но имаме ли копие в нашите материали? М- сигурно трябва да го намеря. А, чух а, е, част от информацията, която беше комуникирана. А, много добри впечатления имам. А, много а, се радвам, че съществува този инструмент, въпреки че беше атакуван в някой а, съдилища в Лондон, че е някакво грандиозно усилие от страна Брюксел, което, което ще завземе цялата английска правосъдна система. Това означава, че поне нещо правим както трябва, според мен. И така вече сериозно. Смятам, че е много валидно и съществено това усилие защото, както каза колегата, не, по този начин се допринася за добрата економика, за а, вътрешния пазар, за а, всички тези а, неща, неща, които дори хората в Лондон могат да разберат. Ето защо е важно да се правят усилия в тази посока, да се създаде този инструмент, който ще а, а, по а, могне за постигането на по-високи резултати от а, тези, които не ги постигат. И така, а, доколкото разбрах, тук става въпрос за гражданското правосъдие в голяма степен. И не е толкова. И, и всъщност се отнася по-скоро за търговското право. Това е изключително важно, но разбира се, в нашата комисия ние винаги последователно призоваваме а, за спазването на основните човешки права в Европейския съюз и съответно някакъв вид инструмент, усилие, което преглежда регулярно а, състоянието на тази тема в държавите членки и върховенството на закона по отношение на човешките права, спазването им, процедурните права и така нататък. Струва ми се, че отново можем да се позовем на речта на председателя на комисията, но и от името от мое име, от ми, името на моята група, мога да кажа, че се радваме наистина на този напредък. А, това е за първи път информационно табло. От Еврика, т.е. ми се иска дори да извикам Еврика. Много е полезно. Но все пак това е само един първи елемент и искам да попитам госпожа Лабай, кога можем да се надяваме за нещо подобно в областта на човешките права и спазването на гражданските свободи и всички други теми, които винаги сме повдигали от името на нашата комисия. Госпожа Морвай. Благодаря. Като юрист и учен за мен беше много интересна методологията на това проучване за изготвяне на информационно табло. Много ми беше интересно измерването на независимостта на съдебната система. Това е голям проблем за нас в Унгария, защото Европейския съюз ни заплашва с дело по член 7 тъй като имало проблеми с независимостта на съдебната система. И така, каква е, е научната основа на използваната методология? Е, кого проуч... чие мнение проучвате? Би трябва Централната банка, Международния валутен фонд, а всъщност е, става дума за независимостта на съдебната система в Европейския съюз. Сега вече разбирам какво става в контекста на Унгария. Очевидно, ако бъде зададен въпрос на Световната банка, МВФ, фирмите за това какво мислят за някои аспекти на Унгария, те няма да бъдат много доволни, защото в момента и се води борба за економическа свобода. Недостатъчно според мен, но са предприети някои мерки за освобождаване на страната от новата форма на колониализъм, налагана от тези банки и корпорации. Но дали това е начина за оценка на, съдеб... на независимостта на съдебната система? По информационното табло, нека да цитирам казаното за методологията. Целта е да се помогне на държавите членки да постигнат повече независимост на съдебната система, като предоставят по-ефективни и сравними данни за функционирането на съдебната система в държавите членки. Бихте ли ме осветлили в качеството ви на генерален директор, защо обективните измерими данни са поискани от банките и корпорациите? И второ, защо избрахте точно Унгария от 27 държави членки и продължавате да ни заплашвате с наказание за така наречените проблеми с съдебната система? И ако погледна вашите статистически данни, не виждам проблем с Унгария. И така, защо избрахте Унгария? Защото Световната банка и корпорациите са ви наредили подобно нещо? Госпожа Сарджентини. Благодаря. В понеделник министрите по европейските въпроси е, проведоха заседание. Комисаря Рединг отговори на искане на четири, на четири страни, сред тях Финландия, Германия която имаше желание да приложи така, наречени, така наречената ядрена бомба. Цитирам я. Въпросът е как да се окаже натиск от една държава членка върху друга за нарушаване на основните права в съответствие с информационното табло. Е, разбирам, че информационното табло е само първата стъпка, в процеса на гарантирането, в процеса на това държавите членки да спазват критериите от Копенхаген. Бихте ли казали няколко думи исканията на министрите, отговора на госпожа Рединг и информационното табло. Госпожо Бай, имате думата. А, господин Бронс, вие не се бяхте записали, но нищо. Вие се спряхте предимно на граждански дела поради връзката с растежа. Би ми било интересно да, да видя по-широка картина. Вие като че ли не обръщате внимание много на обективните фактори, не съм сигурен доколко са полезни субективните представи на бизнеса. Може би зависи от това дали са спечелили делото. Обективните фактори биха били интересни като методи за назначение. А, дали е, доколко е лесно да се отървем от определени съдии, също така повишението на съдиите. Може би всички ние трябва да се гордеем със своите страни за съжаление, едва през 2006 година съдиите започнаха да се назначават по независим начин и до края на 90-те години не всички можеха да кандидатстват за това да станат съдии. Всъщност трябваше да бъдат поканени. Може би ще бъде интересно да е, анализираме и коментарите на съдиите. Би било интересно да се видят и делата, които са били успорени след, като, след обжалване. Съдиите е, в не съм чул много съдии да са получили да, да са получили подкупи, но може би решенията им са били повлияни от някакви предварителни представи. Мисля, че в нашите страни могат да бъдат обвинени в пристрастност в областта на съдебното разследване, особено в е, случаите, имащи отношение към войната в Ирак. Не е толкова поради онова, което беше казано, а просто защото констатациите не съответстват е, на представените факти. Госпожо Бай, имате думата за отговор. Госпожо Пападопол, заповядайте. Благодаря. Имам два въпроса. Първият ще е на английски, втория на гръцки. Четох относно критериите на това информационно табло и там се говори, е, при тях се взимат предвид е, дължината на процесите, броя на незавършените случаи. Е, прави сящи дела, делат приключени производства, продължителността на производствата. Така че това е за 2013. Но какви са резултатите от анализа на европейският семестър? И е, как смятате да работите в програмата за економическо адаптиране? Бихте ли ни казали малко повече, доколко тези, информацион... тези критерии в информационното табло и въобще цялото табло е адекватно на реалността? И второ, в програмата за економическо адаптиране за отделните е, държави, е, тройката има повече е, влияние в това, което ще кажа, от избраните парламентаристи. Как ви знаете да противодействате на това? Едновременно с това, в програмата за економическо адаптиране всичко се налага от тройката, но тя няма законодателна функция, т.е. нищо не минава през парламентите. И по този начин се нарушава доверието на гражданите. Искам да чуя какво вие ще кажете. Защо а, тройката не докладва пред Европейският парламент или защо Европейският парламент няма думата тук в тези програми за економическо адаптиране? И а, другият ми въпрос е на гръцки. Понеделник в Кипър всички парламенти на Европейския съюз бяха а, присъстващи. Имаше дискусия, въпреки голямото разстояние. Имаше дискусия между парламентаристите и гражданите относно загубеното доверие в механизмите на еврозоната и Европейския съюз трябва да има хармонизация на начина на функциониране на съдилищата в Европейския съюз. Но ако доверието е нарушено заради политиците, мислите ли, че ще върнете доверието, като кажете само кои са държавите, които спазват европейските директиви? И не мислите, че само с един такъв инструмент ще върнете доверието а, въпреки всички грешни решения, които се взимат от европейските институции, просто те вършат точно обратната дейност. Госпожо Лебай, имате време, моля говорете на въпросите. Благодаря. Благодаря за вашите коментари, винаги са много полезни. Нека, нека също да групирам въпросите. Първо, относно какво мислим да правим с това информационно табло в настоящия му вид. Второ, повечето от вас питаха какво следва, е, особено в областта на а, върховенството на закона. Ще се опитам да развия тези два въпроса първо. Какво ще правим с това табло? И смятам, че най-важното е да знаем, че след като имаме това табло, ние трупаме познания и опит. В Европейския съюз има много малко общо познаване на функционирането на отделните правни системи. Именно за това ние трупаме това познание и се опитваме да извлечем заключение от него. Така че първото, което ще направя, е да отговоря на тези въпроси, а именно ще има средства, които ще се насочат към тези държави и ще искаме да се изпълнят препоръките. Това направихме и в рамките на европейския семестър. Миналата година, пак по този европейски семестър, дадохме препоръки на 6 държави, например, да изградят механизми за несъдебни решения на спорове. Разбира се, тези предложения са специфични за всяка държава членка и се предлагат само когато има нужда. Няма да правим препоръки на всички. Второ, директното влияние на тези познания, които ние трупаме, е да дадем специфична препоръка на дадената държава, така че системата да стане оперативна възможно най-бързо. Второ, какво ще правим? Ще се опитаме да подсилим данните такива каквито са. Виждате, че за някои държави членки нямаме данни. Това не означава, че тези държави нямат въобще данни или че не искат да ни ги дадат, но просто, че те не разполагат с такива данни в този формат, кои, който да могат да бъдат съпоставими и да ни вършат работа. Така че какво ще направим за напред? Казах, че това е еволюиращ инструмент. Ще се опитаме постепенно да разширим критериите, с които разполагаме, за да консолидираме това, което вече е предложено от вас Например, този критерий за независимост на правосъдната система. Говорите за усещане на независимостта. Разбира се, ето това ще се опитаме да, да подобрим. В момента се опитваме да го направим за съществуващите данни. Казвам това в отговор на госпожа Морвай. Питаме компаниите Бихте ли, възоснова на това, което знаете за дадена правосъдна система, да бихте ли, възоснова на това, да вземете решение да инвестирате в дадената държава? Обикновено отговорът е много адекватен. Това е вид тест. Ако компаниите не искат да инвестират по тази причина, това вече е достатъчно доказателство. Така че още се опитаме да подсилим елементите на данните, с които разполагаме и се надяваме да успеем да ги включим в следващото информационно табло. Също да да видим какво можем да направим повече и с националните системи. Разбира се, начина по който се избират съдии, по който не се избират и така нататък. Това също е важен елемент. И със сигурност в един определен етап и този елемент ще бъде включен в информационното табло. Това не означава, че ще имаме абсолютно същата съдебна система навсякъде. Не, е това е нашата цел. Ние няма да изграждаме една, една автоматично действаща система като механизъм, Просто ще адаптираме решенията към ситуацията. Има и друг по-общ въпрос, свързан с а, а, върховенството на закона, който беше зададен от някой от вас. Правилно споменахте е, намесата на госпожа Редин тази седмица а, и писмото на външните министри. Но нека да не забравяме, че това информационно табло е само един елемент от върховенството на закона. Не, не всички елементи са включени там. Тоест, ние допринасяме е, към анализа на правова държава, на върховенство на закона, но няма. Няма. Няма да, да трябва да направим разграничение между политически натиск и член 7. И има нужда между каквото и да било оказване на натиск, политическия натиск и член 7. Но това не е лесно. Трябва да има някаква промяна на договора, поне частична, явно. И със сигурност вървим в тази насока. И та информационното табло е само един от елементите за този анализ. Важно е също, така както споменаха тук, корупцията. Това е ключов елемент също в правната система. Нека да не забравим, че поне за две държави членки имаме механизъм за, за наблюдение и проверка. Знаете, България и Румъния. И те имат системи за. А, ние имаме специални механизми за някои други системи, за българската и за румънската и за някои държави нямаме. Това е механизъм за наблюдение на върховенството на закона, който ще ни помогне и а, ще разгледаме как този механизъм може да се наложи да се приложи преди самото присъединяване. Та, в накратко, информационното табло е само първата крачка – и то ще трябва да бъде допълнено от други инструменти, които ще трябва да гарантират върховенството на закона в Европейския съюз. Много благодаря, госпожо Лабай, за времето и енергията, която посветихте на всички нас и успяхме да обсъдим този важен инструмент за анализ и подобрение а, за правосъдните системи на държавите членки. Благодарим ви. Благодарим ви за информацията, готовността да обменим мнения и ще започнем отново работа утре сутрин в 9. Благодаря на всички.